трудности. Председателят. Приключваме с дискусията по тази тема. Утре в 12 часа ще гласуваме по докладите, а сега преминаваме към следващата тема, която е свързана с ситуацията в, Гърци... в Грузия. Извинете. А господин Мавроян ще говори е, на, от името на е, заместник-председателя на Европейската комисия и върховния представител на е, Съюза. Господин председател, благодаря ви, че ме поканихте да говоря в началото на този дебат от името на върховния представител и заместник-председател госпожа Аштън. Тук със своята резолюция от 17 ноември миналата година, вие, Европейския парламент, подкрепихте ясно териториалната цялост на Грузия и процеса на политическо асоцииране, и економическа интеграция с Европейския съюз. Освен това, признахте и Женевския процес и подкрепихте ролята на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и мониторинговата мисия на Съюза. Това бяха много важни сигнали за ангажимент към региона и Грузия. Депутатите в Европейския парламент винаги са били в авангарда на подкрепата на правата на човека и демокрацията в Грузия. На парламентарната асамблея Евронест Баку през април бе прията една резолюция, където се подчертава огромната роля на независимото гражданско общество за укрепване на демокрацията и в този контекст на свободата на асоцииране, свободата на сдружаване и свободата на изразяване в пресата, в медиите, е, пък и другаде. Зная, че много депутати са подали и питания свързани с третирането на опозицията в Грузия, защитата правата на човека, трудовите отношения, както и други свързани с тях въпроси. Всички те е, са изключително важни, докато Европейския съюз наблюдава как Грузия се подготвя за изборите през есента. Ние подкрепяме желанието за реформи в Грузия, които се основават на консенсус. Председателят Ван Ромпой в момента е в Грузия. Посещението му е една възможност да се демонстрира голямата, големи ангажимент на Европейския съюз към Грузия, както и мирното развитие на целия регион Южен Кавказ. Няма, разбира се, да кажа какво би казал председателя Ван Ромпой, но преди да започне дебата, искам да посоча няколко много важни въпроси за нас. Напредваме с добро темпо по споразумението за асоцииране, както и задълбоченото и цялостно а, а, споразумение за свободна търговия. Ще започнем също така и да работим по план за действие за либерализиране на визите, възможност за мобилност и контакти между нашите народи. Това са положителни новини, но е изключително важно Грузия да положи всички усилия, за да спазва духа на асоциационните споразумения. Ще дадем на Грузия необходимата подкрепа, имайки предвид големия потенциал на страната да се възползва от принципа повече за повече, записан в политиката за съседство на Европейския съюз. В този контекст председателят Барози, комисара Фюле, както и върховният представител, заместник председател на комисията Аштън, подчертаха пред президента Саакашвили на скорошната им среща в Брюксел необходимостта да има свободна политическа конкуренция и а, справедливи избори. Парламентарните избори през октомври трябва да отговорят на демократичните стандарти, на... а публичното доверие а, ще бъде изключително важно. Многопартийните избори изискват сериозна опозиция, която да участва в изборния процес по начин, който зачита Конституцията и законите на страната. Отбелязахме с безпокойство възприятието, че правителството се опита това да пречи на Иван Нишвили, лидер на опозицията, защото се купуват гласове и се оказва натиск върху него. Законите трябва да се прилагат надлежно. От друга страна, хората смятат, че господин Иванишвили използва своите финансови средства, за да спечели изборите. И това наистина ни безпокои. Настояваме да има равни условия за демократична конкуренция и да не се купуват гласове. Най-вече се съсредоточихме върху равния достъп а, в медиите. Установено е, че двата проправителствени канала имат по-голямо разпространение от другите канали, които са критични към правителството. Парламента наскоро взе едно решение да въведе едно правило а, за защита на всички интереси. Президента също ясно го заяви, но искаме да видим как ще се прилагат тези правила за равно отразяване. Трябва да подчертая накрая, господин председател, че Европейския съюз си остава ангажиран с разрешаване на конфликти, конфликта, извинете, в Грузия. Искаме да подкрепим териториалната цялост на Грузия и да допринесем за стабилност и сигурност в този район, като използваме нашата мисия за мониторинг. Надяваме също да имаме и важна роля като съпредседатели в Женева на международните преговори. Конфликта в Южна Осетия и Абхазия е един от нашите приоритети. Ще продължим да полагаме усилия, за да се намерят решения на този проблем. Това бе записано в заключенията на съвета от 27 февруари 2012 година. Много бих искал да чуя мненията на почитаемите депутати по тези важни въпроси. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря и аз на представителя на председателството, а сега от името на политическите групи започват изказвания. Първо давам думата на господин Лизек за 3 минути. Przewodniczący, шановни пани ministrze. Благодаря, господин председател, господин министр, госпожи и господа. Имах възможност в продължение на година и половина да работя по доклада на парламента за споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия. Посещавал съм Грузия нееднократно. Провеждал съм десетки разговори с представителите на е, правителството, на опозицията, с омбудсмана, медиите, неправителствените организации и онези, които са за правителството и онези, които по-скоро клонят към опозицията, както парламентарно представената, така и непарламентарно представената опозиция. Така че нека ви запозная с е, моя анализ на положението. Преди това обаче бих искал да ви напомня за нашата резолюция. Два текста само от нея, които бяха приети с 90% от гласовете на депутатите. В е, точка М от е, преамбюла ние казваме, че сме удовлетворени от е, демократичния напредик в Грузия, в частност укрепването на демократичните институции като омбудсман, реформата на правосъдието и економическата реформа. И по-нататък приветстваме Грузия за ниската престъпност. И в още една друга точка от резолюцията отправяме призив към правителството на Грузия да провежда конструктивен диалог с опозицията и да утвърждава демократизацията, особено свободата на словото. Председателят прекъсва господин Лизек. По-бавно, моля ви казва председателя. Твърде бързо говори докладчика. Да, ще се опитам да говоря по-бавно, казва господин Лизек. Да, днес мисля всички бихме се подписали под тази резолюция. И Грузия е хвалена не само от нас, политиците, а и от неправителствените организации, от прозрачност без граници. Оценява се напредъка на Грузия, на Грузия по пътя към демократизацията и борбата с корупцията. По произведените последни местни избори бяха положително оценени от всички наблюдатели и дори опозицията е на мнение, че не е имало напрежение, че международните избирателни стандарти са спазени. Та връщайки се на дискусията, какво всъщност се е случило междувременно, че се налага Грузия отново да бъде на дневен ред? Едно е то събитието и господин министърът току-що го спомена. Имаме нов субект, нов лидер на политическата опозиция в Грузия, е, човек, който разполага с милиарди е, долари, е, с далеч повече средства от общия държавен бюджет на страната. Тези средства обаче не се опозотворяват правилно. Аз мога да се позова на наблюденията си от последните месеци, но и колегите сигурно ще споделят подобни констатации. Ние е, през последните месеци до нас постъпват е, сведения, е, в смисъл, че президентът Сакашвили бил звяр някакъв, за това, че управляващата партия безогледно погазвала е, правото и закона и прочи и прочи. И аз реших е, е, да почерпя информация от първа ръка и се оказва, че 18 британски, германски и други фирми са били наети от този нов лидер на опозицията да работят за него. Нещо, което трябва ясно да заявя. Е, олигархията в политиката никога не е водила до нищо добро. Това мога е, да отправя като послание и на Грузия. Социалисти и демократи, господин Учек, минута, Учек, минута и половина. Благодаря, господин председател. Днес господин Ван Ромпой е в е, Грузия. Миналата седмица комисар беше в Грузия, което е свидетелство за значението, което отдаваме на страната и на региона. И социалистите и демократите от Европейския парламент са за това Грузия да постига успехи и политически, и економически, и в усилията си да опази териториалната си цялост, и разбира се в преговорите по споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Ние сме за това е, да се постига бърз напредък, това число и по е, либерализацията на визовия режим с евентуалното му премахване. До тук? Добре. И ние отдаваме признание на Грузия за осъществените през последните години и месеци реформи. Но предстоят избори. През октомври парламентарни, през 2013 президентски избори и вече се усеща как расте политическото напрежение в страната. И според мен, нашите грузински приятели, както на власт, така и в опозиция, следва да поохладят обстановката. Грузия се нуждае от е, свободни и честни избори, от свободни и честни условия на водене на предизборната борба. Всички политически групи, всички политически партии и опозицията да имат безпрепятствен достъп до е, информационните средства. Изборите ще бъдат от решаващо значение за Грузия, за облика на Грузия като една нова демократична държава и разбира се за напредъка в хода на преговорите за сключване на споразумение за асоцииране с и либерализиране на визовия режим. Тъй, че от името на социалисти и демократи в Европейския парламент аз желая на грузинските ни приятели успех в това начинание. Благодаря, господин Ручек. Госпожа Николай, две минути. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група, либерали и демократи, ще кажа, че ние продължаваме да подкрепяме е, една богата и демократично развиваща се Грузия. Днешният е, дебат обаче е, не се отнася до някаква битка между лявото и дясното пространство. Би трябвало да мислим естествено за опозицията. Президента Сакашвили се тревожи, защото за първи път там се появява една обединена опозиция. Добре, е, четем какво ли не, чуваме какво ли не. Едната страна говори едно, другата страна говори друго. Но очевидно не става дума за война с сателитни антени. Но при всички положения става дума за битка, която се води с помощта на медиите. И то най-вече на електронните медии. Това е една а, тенденция за абсолютизиране на а, истината, която е много опасна. Така че демокрацията е застрашена. Опозицията в момента се ръководи от един изключително богат човек. Това а, не означава непременно насърчаване и ускоряване на демократичните процеси. Но Същевременно не можем само заради богатството да кажем този човек не е почтен или този човек е, говори неистини. Във всеки случай не бива е, да допускаме нови конфликти, нови битки в е, Грузия заради е, определени партикуларни интереси. Е, комисарят казва, че нещата се развиват в една нежелана посока. Но при всички положения ние би трябвало да се ръководим от европейските стандарти, от нашите принципи за демокрация. Благодаря, госпожо Николай. Следващият оратор от името на Зелените е госпожа Луначек. Благодаря, председателю, госпожи и господа, уважаеми колеги. Дебата показва своята необходимост. През последните дни посетихме различни части на грузинското общество, правителството, опозицията, новата обединена опозиция, която се опитва да спечели влияние. Ние се опитваме да чуем различните гледни точки – Естествено, ние трябва да решим какво е необходимо да бъде направено от една демократична страна. Онова, което ме притеснява, е, което ме занимава е следното. Нашия дебат трябва да покаже на всички грузинци, на всички заинтересовани страни, че непрозрачността, лошо проведените избори, войната на думи вреди на всички в Грузия. И не е от полза не само за самата Грузия, но и за Европа. И ако трябва да прочета едно изказване на Демократичния институт, там се казва, че има притеснение относно разрастващата се политическа поляризация в страната и начина на разговори между политическите лидери. Така че ние трябва ясно да кажем, че войната на думи не помага. Имаме нужда от прозрачност по отношение на финансирането на партиите, на предизборните кампании за всички, независимо дали са правителство или опозиция. Аз не харесвам олигарсите в политиката, колко пари имаш, не трябва да е критерий за това дали ще си избран или не както беше подчертано. Става въпрос за политическа воля за подобряване на човешките права на демокрацията в страната. Имаше едно изменение, свързано с медиите. Всяка кабелна мрежа, оператор трябва да излучва всички канали по време на предизборния период. Това е нещо добро. Притесняват ме обаче пренаселените затвори в страната. Имаме примери за това как политически активисти са осъдени на 35 или 45 дни затвор за дребно хулиганство. Това се засила като тенденция в предизборния период, а не трябва да се случва. Затова приветствам и призовавам всички да действат както трябва, за да имат свободни демократични избори в една страна. Искате синя карта, така ли? Аз съм. Okay. Ah, okay. Thank you. Ja z panią poseł Nikolaj byłem w Gruzji, wiem, że ma też bardzo wielką... Ние бяхме в Грузия, бяхме в Грузия заедно z Nikolajem. А не ще дам думата на следващият, каза председателят. Господин Пореба, имате думата за една минута. Благодаря, господин председател, дами и господа. Отдавна се чудя, защо днес водим този дебат в Европейският парламент. Неодавна приехме един доклад където похвалихме решимостта на грузинците да развиват демократичните стандарти. От тогава не се е случило нищо особено. Властите в Грузия продължават да провеждат реформите, продължават да утвърждават демократичните стандарти. Прият беше нов закон за медиите. И в, в Грузия се борят срещу корупцията. Е, и всички се чудим е, защо е този дебат днес. По-скоро трябва да помагаме на всячески на Грузия в нейните усилия да се приближи до Европейският съюз. Защото именно такава Джорджия искаме да видим. А такава Грузия искаме да видим. Нека помислим дали в наш интерес да имаме една горда, суверенна държава или държава, която е, се влияе от Русия. Преминаваме към другите. Господин Елмар Брок получава думата. Мисля, че е необходимо да помогнем на всички от тези страни, включени в източната ни политика. Трябва да им помагаме да спазват правилата на демокрацията, правовата държава и демократичните избори. Трябва да го направим в рамките на добросъседската си политика и да помагаме също в рамките на Европейския съвет, на съвета на Европа и ОИСР. Затова приветствам факта, че Грузия призова да изпратим колкото може повече наблюдатели на изборите. Смятам, че това е положителна тенденция. Да, може да те затворят а, като хулиган 45 дни в Грузия, но пък в Украина са по 7 години. Има малка разлика. Трябва да се погрижим да има демократични избори и свободни медии. Има огромен брой различни телевизионни станции, изпратени там. На 29 юли е, е сключено споразумение за преки предавания. Така че ситуацията е много по-добра от някои други държави. Но виждам, че чрез партията се раздават е, телевизионни приемници, нещо като партийно финансиране. Има и някакви непрозрачни пари, които се харшат за това. Някакъв човек, който е спечелил 6 милиарда в Русия. И ставам леко подозрителен. Е, мисля, че трябва да следим зорко дали се спазват правилата. Очевидно се купуват гласове. Очевидно опозицията има 20 пъти повече пари от правителствената партия. Така че трябва да се проверяват и двете страни. И когато проверяваме, не бива да забравяме опозицията. Трябва да намерим източниците на техните пари. Не вярвам, че само 18 наблюдатели ще решат съдбата на европейската политика на добросъседство там. Е, Благодаря ви, господин Брок. Думата има Кристиан Вигени на една минута. Uh, Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Не смятам, че подобни дебати демонстрират липса на доверие. Такива дебати са необходими. Никой не отрича, че Грузия прави голям напредък в много области. Тя може да послужи за пример като развитие. Членове на грузинския парламент играят а, ключова конструктивна роля в а, парламентарната асамблея Евронест. Аз имам честа да съм председател. Критерии за стабилност и демокрация са изборите. Те показват доколко е зряла системата. Моля колегите не да не преувеличават, но ако може и да не омалуважават положението в Грузия. И двете страни използват пълното си бойно снаряжение. От една страна, управляващите партии използват административните и правни ресурси, с които разполагат, от другата страна стоят парите. Ако чуете обясненията на двете страни относно положението в Грузия, ще видите, ще сметнете по-скоро, че става въпрос за две отделни страни и това вече демонстрира проблем. Тази ситуация трябва да спре, политическото положение трябва да се върне към нормалното. Призовавам съвета да използва всички лостове за влияние върху Грузия, а те са различни, вие ги познавате добре, защото ако искаме в Грузия да има справедливи избори, дошло е времето да се действа сега, а не на датата на изборите. Е, благодаря, господин Вигенин. Адам Билан за една минута. Благодаря, господин председател. Като а, погледнем а, политиката на Кремъл а, за Грузия, виждаме, че развитието, демократичното развитие на Грузия е много важно. Особено важно е да сме сигурни, че Русия не се намесва в Грузия прекалено много. Че не се намесва в вътрешните работи на Грузия. Например, не помага за финансирането на опозиционни групи. Преди няколко месеца приехме резолюция, която призова за работа, за създаване на цялостна зона за свободна търговия. Тези усилия трябва да продължат. Необходима е също така нова визова политика за страните от нашето източно партньорство. Русия окупира част от грузинската територия. Насрочени са военни маневри през септември, когато ще има избори. Ние трябва да предприемем дипломатически стъпки, да се, за да се отеглят руските окупационни сили от Грузия. Благодаря. А, а сега давам думата на господин Лацбергес. Господин председател, имам известни притеснения относно Грузия. Има три фактора, свързани с бъдещите парламентарни избори, които могат да дестабилизират Грузия и може да се стигне до нова кървава намеса от чужбина. Първия фактор е намесата на огромни средства, руски средства, като целта на тяхното използване е корумпираните политици да се вземат с задачата да върнат Грузия в руската сфера на влияние. Усилията на грузинския парламент и правителство да избегнат една несправедлива изборна кампания ще бъдат изпреварени от олигарси и от лобисти, свързани с Кремъл. Да не говорим, че има ограничаване на свободата, говори се за неетнически грузинци, неправославни, про въобще борба, битка на всички фронтове. Такива е, изпълнени с омрази изявления не трябва да се толерират. Да не говорим, че някои казват, нека руските пари да спечелят. Втория фактор е свързан с мощните военни обучения в кавички извън грузинска територия, но на границата. Третата и най-голяма опасност е свързана с финансовия опадък на Русия и появяващата се социална криза – ние съответно имаме нужда от това да действаме категорично и смело. Благодаря. Благодаря, господин Алан Бергис. Сега давам думата на Ричард Хауит за една минута. не може да има натиск по време на свободни избори. Не може да се ограничава достъпа до медиите, не могат а, да се иззема имущество. Всичко това са действия, които са незащитими. Подобно е положението и с първият поход на гордостта, който беше предотвратен. Но създадено има наченки на гражданско общество, Европейския съюз следи състоянието с медиите, така че там се знае, че ние следим развитието на нещата. Ние е, изразяваме нашето приятелство с грузинският народ и на моите колеги от ТНП искам а, да кажа, че възразявам за блокирането на нашето устно изменение а, за да няма използване на детски труд в Грузия. УНИЦЕФ твърди, че има голям брой деца, които а, а, работят а, или пък са на улицата. А, нашият парламент трябва да помага на функциониращата демокрация а, изглежда като че ли а, а, наблюдаваме а, една от партиите, които ще участват в изборите в Грузия. Да βλέπω στην αίθουσα τον κύριο Κυρίλοφ και ως εκ τούτου ανοίγει διαδικασία. Господин Кирилов го няма, което означава, че преминаваме направо към спонтанните изказване. Господин Държан. Господин председател, а, трябва да кажа, че се изненадах, а, като видях името на Грузия в днешната програма. Разбира се, имало е посещение там, разбира се, ще има, ще има избори, но това не е единствената страна, в която има наше посещение и където ще има избори. Защо говорим за избори? А, защо говорим за Грузия? Защото един олигарх е наводнил с долари и евро лобистите в Вашингтон и в Брюксел. За това Грузия е на нашия дневен ред днеска. Не за да говорим за руската окупация, не за да говорим за а, нарушаването а, на споразумението, не за да говорим за маневрите на Русия по време на изборите, а за а, да, поради изборния процес. Ние всички, разбира се, искаме независимо гражданско общество, една силна, независима Грузия. Но, но не милионите на олигарха ще постигнат това, не, не те ще помогнат за независимо гражданско общество. Нека да не даваме. Не искаме да дадем карт бланш на господин Сакашвили, но искате да дадете карт бланш на един олигарх, който е по-опасен. Госпожа Ойоланд. Благодаря, господин председател. Изборите са предизвикателно време във всяка една демократична страна, затова аз поделям виждането на някои колеги. Те недоумяват защо въобще водим този разговор, този дебат днес. Истински свободните и справедливи избори не са свързани само с уважаването на разпоредбите и духа на изборния процес и резултатите от него, но са свързани с реална лоялна конкуренция и избягването на слова, изпълнени с омраза и кампании на клеветата. Надявам се, че всички политически сили в Грузия ще се въздържат от подобни действия, за да не се стига и до хора на улиците и до сблъсъци. Да не говорим, че руската армия ще има военно учение в региона и част от страната все още е окупирана от руски войски. Грузия е нова демокрация и ние трябва да продължим да насърчаваме реформите. Когато уверим Грузия в нейните перспективи, ние ще допринесем за консолидацията на демокрацията, както и за едно е, стабилно партньорство в Европейския, с Европейския съюз. Господин Танак. Президент Сакасвили вече оцелява два мандата и успява да приближи страната си до споразумение за асоцииране с Европейския съюз, а също така приближава и до НАТО. Има успехи в борбата с корупцията назначава министър-председател, който ще продължи прозападната политика и реформите. Надявам се обаче, че ще има равнопоставеност между а, милионерът а, опозиционер и, а, и неговите опоненти по време на изборите. Демокрацията е а, е, трудна а, е, привилегия и трябва да направим всичко да я подкрепим в тази малка кавказска държава. Надявам се също така, че ще има мисия за наблюдение а, над изборите в тази хубава страна. Благодаря, господин Танок. А сега господин Келан. Благодаря. Изборите през октомври ще бъдат нещо като тест за това доколко е напреднала в демокрацията Грузия. Освен това, ще бъде и тест за политиките на ЕС в Грузия. Грузия е вече е много по-близо до Европейския съюз и ще е наивно да очакваме, че няма да има външно влияние, за да се обърне гръб на Европа. Има нови популисти, които използват националистка риторика и това е тревожно. Господин Иванишвили е много голям акционер и в Луко, и в Газпром и няма какво да говорим повече. На коя страна е той? Какво може да направи Европейския съюз? Може да настоява от споразумението от Москва и да настоява наблюдатели на Европейския съюз да действат в окупираните територии. Едно такова действие ще е, установи доверие в съюза в този регион. Благодаря, господин Келъм. Сега господин Обермайер. Грузия е стратегически важен партньор за Европейския съюз, намира се край Кавказ и от културна и от религиозна гледна точка също е важна за над. Но президентът Михаил Саакашвили не е безспорен. 80 хиляди души демонстрираха срещу него формално. Има гарантирана демокрация, но а, човешките и гражданските права биват ограничавани. През последния си мандат Саакашвили започва да укрепва поста на министър-председателя и някои наблюдатели смятат, че нещо се подготвя по примера на Русия. Грузия е член на европейската политика на добросъседство и е длъжна да спазва правилата на играта там има скрита диктатура на олигарци, които нямат място в тази наша политика. Благодаря. Сега от името на заместник председателя на комисията и е, комисар по външната работа и външните работи и политика на сигурност, господин Мавроянис. Благодаря, господин председател. Искам най-сърдечно да благодаря на уважаемите депутати, които дадоха своите гледни точки по този важен въпрос. Нека да започна с едно изказване с общ характер. Европейския съюз не приема и инструментализацията на демократичния процес с цел да се преследва користен дневен наред, с цел узурпиране от конкретни заинтересовани страни. Европейския съюз вярва в свободните и честни избори, в дух на конкуренция, която ще е лоялна и ето защо, ако се действа по такъв честен начин, ще има и добри изборни резултати. Европейския съюз се опитва да насърчава тенденции на демокрация и смята, че действията на някои правоприлагащи органи в Грузия, както и действията по отношение на е, някои съди и тяхното е, номиниране не са съвместими с демокрацията. Върховният представител госпожа Аштън се срещна с президента Саакашвили. Нейната служба, представителите на службата се срещнаха и с е, коалицията Мечта в Грузия, така наречената коалиция Мечта. И двете страни са поели обещания, ангажименти за увеличаване на прозрачността. Външната служба, службата за външна дейност, вече извършва много с цел мониторинг на средствата за масова информация. Много от вас говориха по този въпрос. Службата за външна дейност се стреми да намери начини за още по-голяма подкрепа с цел прозрачност. Това може да включва наблюдение на оповестяването на това как са гласували гражданите при изборите, например, така наречените exit polls. Така че ние наблюдаваме и помагаме. Като цяло, Нашата позиция относно Грузия е пределно ясна. Ние приветстваме стабилните отношения между Европейския съюз и Грузия. Виждаме, че има напредък по отношение на преговорите за споразумението за асоцииране. Освен това, преговорите за либерализация на визовия режим също вървят добре. Има и други стратегически инструменти. Европейския съюз признава важността на Грузия като транзитна страна на пътя на енергийните потоци. Освен това, признаваме и значителния принос на Грузия в миротворческите операции в целия свят. Има положителни промени в тази страна след така наречената революция на розите, но трябва да се запази набраното темпо. Това означава консолидация на демокрацията, задълбочаване на реформите в съдебната система, в економиката, в социалната сфера и разпространяване на придобивките от доброто развитие в сферите, където има хора в неравностойно положение. За да стане всичко това, обаче, основното е да има справедливи избори и демократичен процес. Благодаря. Благодаря на представителя на председателството. Дами и господа, закривам дебата по този въпрос и преминавам на следващата точка от дневния ред. Изявления на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по обстановката в Сирия. Господин